Bene, possiamo iniziare. Колеги, може да започнем работа. Следобедния панел. Започваме с представяне от Камал Хюсеин, председател на Европейската асоциация на националните институти по метрология Еврамет на Европейската програма за научни изследвания и иновации в областта на метрологията. 20 минути. Господин Хусейн има думата. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Първо, почитаеми членове на Европейския парламент, почитаема публика, за нас е чест да имаме възможност да обясним новата си програма. С мен е доктор Йон Стенгер, който е председател на програмата ЕМПИР, Европейската програма за научни изследвания и иновации в метрологията, както и заместник председателя на Евромет. По-късно се надявам те да могат също да вземат думата. Няма да осложнявам нещата. Това е тема, която понякога кара хората да губят интерес. Понякога те си мислят, че метеорологията е времето. Не, няма много общо с времето. Метрологията има своето въздействие върху прогнозата за времето и затова днес ви бяхме поръчали малко слънце. Метрологията е наука която е, е научна дисциплина, която се занимава с изследване и прилагане на измерванията. Кралското общество на Обединеното кралство казва, че метрологията е непризнат герой. Т.е. тя прави всички онези неща, от които имаме нужда всеки ден, без никой да знае, че тя съществува или че въобще някой се занимава с нея. И ето с това точно се занимаваме пък ние. Ако погледнем слайдовете, когато си купувате бензин, трябва да сме сигурни, че колкото плащате, толкова и получавате. И метрологията ви гарантира точността на тези данни. Тоест, е, това, което сте получили, е, е толкова, за колкото сте платили. Когато влезете в болница или в клиника и, речем, имате рак, ако се даде пре по, по-голяма доза от лекарството, тогава закива и а, незаразена тъкан и тогава се създават нови проблеми. Трябва да се дозира правилно, така че да се убие тумора, а не а, здравата тъкан. Метрологията гарантира това, а пациента дори не осъзнава какво се случва. Също се отнася и до климатичните изменения. Говори се за това с колко се е повишила температурата, защото ако това не се ако не се знае точно колко е, може много бързо да свърши света. Или пък изведнъж да се окажем под вода. Аз живея в Лондон и ако не знаем точно а, Сколко се е повишила температурата, дума ми дори може да бъде наводнен. Така че правителствата трябва да знаят, за да могат да, да вземат мерки. Тя е в основата и на науката. И ако погледнем някои заглавия, преди няколко месеца се появиха, повече от 6, се сетите за онзи експеримент в Женева, за елементи, които пътуват по-бързо от светлината и са нужни измервателни методи, за да се докаже, че това не е възможно. Обществото има нужда от новаторство. Трябва да направим така, че измерванията да са точни. Когато си сложите слънчеви батерии на покрива, трябва да направите така, че ефикасността, за която плащате, е ефикасността на самите батерии или панели погледнем модерните транспортни системи, например автомобилите или самолетите, в миналото са се правили много по-малко измервания, защото не е имало възможности. Сега науката се е развила и се извършват милиони измервания при един автомобил или самолет. След това, все повече се търсят точни измервания. От една страна технологиите проправят пътя напред, а, така, щото да има доста по- напредничеви измервания, имаме нужда и от повече познание за това, което се случва. Много е важно да видим какво се случва с измерванията. Що се отнася до околната среда, производството, здравеопазването, науката, енергетиката, транспорта, навсякъде има нужда от по-добри измервания. Понякога хората си мислят, че метрологията и стандартите не са нещо вълнуващо че те задушават иновацията. Има хора, които го казват. Нещата обаче не стоят така. Ако погледнем графиката, която ви показвам в момента и помислите за развитието на който и да е продукт, ще видите, че се тръгва от идея, развитие до изготвянето на продукта. И когато говорим за ново откритие или нова идея, много често тези идеи идват от академичната общност. Когато обаче вече стигнем до продукта, нещата трябва да се измерват, трябва да се мисли за електрониката, защото, както виждате, всичко намалява размера си, става все по-малко, защото много точно можем да измерваме всичко, за да контролираме производството и затова е нужно всичко да става все по-малко, а от друга страна да бъде висококачествено. Ако погледнем цялата верига от една идея до случващото се в реалния живот – ще видите, че има нужда от метрология. Тази крива показва, кривата показва, че научните среди са много важни на етап идея, но институти като нашия играят ключов инст... ключова роля на ниво готовност на технологиите. И това е нещо, което наскоро бе изразено в един доклад на НАСТА – това е организация, която се занимава с новаторство. Те казват, че метрологията е изключително важна. Имаме една програма, програмата МПИР, Европейска програма за научни изследвания и иновации в метрологията. Ще кажа нещо повече за нея. Имаме 30 проекта в метрологията, които се занимават с новаторство и промишлена конкурентоспособност. 9 технологични проекта, и някои отлични примери за това как метрологията помага за развитието на нови продукти и процеси, както и за изготвянето на нови продукти по начин, който да е надежден и който да работи на достатъчно висок, високо ниво. Това беше за новаторството. Ако погледнем тази диаграма, Ah, I've got it. So I'll try not to move this too. Ще се опитам да не мърдам нещата, но ако погледнете диаграмата отгоре, отгоре виждате е, проблеми, като например околна среда, е, климатични изменения, комисията или държавите членки обикновено въвеждат определени изисквания, регламентират процесите Примерно, емисиите не трябва да бъдат по-високи от определено ниво. За тази цел трябва да има нормативни текстове. Отдясно виждате, че тогава се разработват спецификации, правила и граници, горни граници, допустими. Това идва след политическото решение. Какво става след това? След това започва стандартизацията. Там пък е необходимо да има хармонизация и прозрачност. Как се прилагат обаче стандартите? Това може да стане единствено и само посредством солидни и надежни измервания. Така че виждате, че метрологията е последната частица от пъзъла, която дава възможност да преодолеем предизвикателствата пред обществото. Има голяма взаимовръзка между всички тези елементи – стандартизацията, регламентацията, политиките. Често се пропуска метрологията, когато се изготвя диаграма на този процес, но тя е необходима, за да може да се приложат тези политики, за да работим ние ефективно и ефикасно всеки ден. А, има един слайд, който не виждам, но Що се отнася до организации, които се занимават с метрология, аз съм от организацията Ев... Еврамет. На следващия слайд ще разкажа за нас, но ще видите, че по света има регионални организации, които покриват земното кълбо. Имаме Америк... Организация за Америките, след това за Африка, за Тихоокеанския басейн и ние сме една от тях. Като Национален метрологически институт, трябва да кажа, че всички национални метрологични институти работят заедно още от началото на 20 век. Но нашата организация е създадена по-късно. Станахме правен субект през 2007. Бяхме част от една програма, одобрена от 23 държави членки. Сега са 23, преди бяха 22. И комисията предоставя толкова финансиране, колкото предоставят те. Ние сме единствена, защото можем да управляваме програмата сами като означава, че това е един от редките случаи, в който Европейската комисия предоставя и управлението на програмата на Еврамет и за да го направим а, така, че да отговаряме на закона, трябваше да създадем правен субект в Германия и това бе направено през 2007 година. 37 европейски национални метрологични института са част от нашата организация. 23 от тях сега участват в програмата за научни изследвания в сферата на метрологията. Имаме 70 определени института, които са най-добрите, най-добре създадените. И след това има и други организации. Сътрудничеството в сферата на метрологията е изключително важно за Европа като цяло. Както виждате, е, това се случва в световен мащаб. Имам един слайд, който може би обяснява рамката, която е създадена тук. Но сътрудничеството започна 2002 година и то премина през различни етапи на сътрудничество в Еврамет. 2002 имахме един проект, който се казваше Мера, с малко партньори. Имаше координация в Мера, след това Аймера, Аймера Плюс. Това е първата година, когато имахме такъв проект. 63 милиона евро. И имахме още повече членове, виждате нататък, вече имаме 23 и трябва да кажа, че работата ни по настоящата програма накара нови членове да се присъединят. Сега имаме 28 държави членки, които са дали съгласие да си сътрудничат по тази метрологична програма. Защо е важно това? Защото това е важно за европейската конкурентоспособност и това е програмата, която дава рамката и инфраструктурата, която е необходима на Европа, сферата на метрологията, за да си конкурира с американците, с азиатците и така нататък. Така че тя е изключително важна. Новата програма МПИР, в нещо участват 28 държави членки. Надявам се да нараства техния брой през а, годините. И така, по настоящата, в настоящата програма Аймера плюс беше 2007. Сега MRP. Е има още проекти в 96. Подбираме проектите. Външното сътрудничество. Имаме големи предприятия 125, малки и средни предприятия 62 много институции от други държави, от други континенти. И участие от страна на университетите. 69. 123 са подписали, като отделни лица са подписали договор с нашата организация, да изпълнят проекта, независимо, че не са финансирани. Това много ни харесва. И смятаме, че то показва значимостта на програмата, защото има хора, които участват безвъзмезно, но подписвайки договор, т.е. обещавайки в срок да е, доставят определена услуга около хиляда заинтересовани страни, които участват и те постоянно нарастват. колегата Стенгер, според мен, ще се съгласи с мен, че мога спокойно да очаквам през следващата година или период те да се отвоят. Това е много важно за нас. Университетската част също е много важна, защото с тях идват новите познания, които са необходими за разработване на програмата. Още нещо много важно Всяка държава има национален метрологичен, метрологичен институт, който отговаря за стандартите. Така че, когато попитате колко е часа, Германия има стандарт, Словения има стандарт и така нататък. Всички те са координирани, така че всички да знаят колко е часа. Защото няма да е хубаво, ако летите от Брюксел до Лондон и в бългийските авиолинии ви съобщават едно време, а British Airways друго. Защото няма как да кацнат, например, ако всеки смята, че неговото време е вярното. Нашите институти се грижат, за да няма такива проблеми. Университетите идват с новите идеи, е, техния брой нараства а, и надявам да станем по-конкурентоспособни в международен план с техна помощ. Що се отнася до резултатите, Виждате, че има големи резултати. Що се отнася до новата програма, надяваме се тя да бъде одобрена. Надявам се вашата комисия да ни помогне за това. Ако можете да ни помогнете, наистина ще бъдем много благодарни. Това е инициатива по член 185 и комисията започна с програмно предложение. Общата сума е 600 милиона евро които идват от 28-те държави членки, т.е. 300 от тях и 300 от Европейската комисия. Програмата ще бъде за 7 години, но общата и продължителност всъщност е 10. И няма да е същата като предишната защото тази програма вече е с по-широк обхват. Ще включва иновации, ще включва пряка подкрепа за стандартизация и ще има изграждане на капацитет, защото това е изключително важно като асоциация на членове с различни капацитети, с различно ниво на развитие, е важно да подкрепяме всичките си членове. Тоест, програмата ще подкрепи всички членове на асоциацията. Ще удвоим участието на външни страни. Не говорим за националните метеорологични институти, а, или които са част от международната мрежа. Ще включим европейски страни, университети, промишлеността, научно-изследователски институти. Техния брой ще се отвои. Четири модула са предложени в тази програма. Първият е наука. Тя включва фундаментална научна метрология. Тя много бързо се развива. Миналата седмица бях в Пекин и там видях един от първите измервателни уреди за времето, което беше с вода. Водата тече от един контейнер, от един контейнер в друг и скоростта на изтичане на водата определя времето. Сега имаме оптически капки, които отчитат всичко много точно. Що се отнася до новаторството, втория модул, тук искаме да има съвместни програми с промишлеността, с индустрията, за да може европейските е, иновации да се разрастват. Има проекти за трансферна технология. Що се отнася до стандартизацията, нашата организация е подписала споразумение с Европейски комитет по стандартизация и Комитета по електротехническа стандартизация, за да може да има по-голяма конкурентоспособност. Това ще бъде наистина голяма част от дейността ни. След това изграждане на капацитет, капацитет по измервания, да подпомогнем нашите членове, за да има балансирана европейска инфраструктура в резултат на тази програма. 30% от средствата, които ще дойдат от Европейската комисия, ще дойде за външни участници в програмите. Това са около 90 милиона. И средствата пък от нашите членки ще отидат за управление на програмата. Т.е. Комисията Европейски съюз няма да плащат за управлението на програмата, а тези пари ще отидат за външното участие много повече, отколкото преди. И така, много благодаря за това, че ми дадахте възможност да направя това представяне. Тя беше, то беше кратко. Мога да предоставя допълнителна информация на всички, които се интересуват и имате адреса на електронната ми поща. И накрая искам да кажа, че това е едно вълнуващо предизвикателство. То ни дава огромни възможности, огромен потенциал да разработим нещо по-добро за Европа. Казах, това е предизвикателство, но и една възможност, която не бива да пропускаме. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, че ми дадахте възможност да говоря. Обеден съм, че колегите до мен и професор Ролчек ще могат да направят също своите коментари. Много ви благодаря. Това беше представянето ми. Бейне. Ringraziamo. Благодаря. Искам да благодаря на господин Хюсейн за представянето. Има ли някой желаж да вземе думата? Можем да направим дискусия. Qualche collega che chiede di parlare. Колега, който иска думата? Prego. Колега Гланте. Ja, vielen Dank. Äh, <clears throat> ich glaube благодаря ви много. Международната метрология и научната дейност много често се подценяват. Това може да се разбере, като погледнете присъствието в залата сред моите колеги. Това означава, че трябва наистина малко повече комуникация по въпроса. С господин Чичестър преди няколко години имахме възможност да разгледаме директивата по инструментите за измерване, спомням си, че по това време говорихме за измерванията именно на бензиностанциите и това е и картина от вашия първи слайд с съответното поле на грешка, на толеранс. Та тогава говорихме именно за желанието ни за хомогенни измервания. Два дни по-късно в един немски вестник прочетох нещо, което беше типично всъщност за този вестник, за европейските решения, а именно, че Европа отново ще е, спечели много и ще може да е, си напълни джоба. Защо го казвам? Защото още от тогава, и до сега явно не можем да прокараме правилното послание сред е, обществеността. Преди 20 на години, може би, си спомням, че си смених тръбите, които бяха уловни, с медни такива, защото на времето това беше последния е, писък на модата. И точно тогава се обсъждаше една нова директива – във връзка с измерванията на съдържанието на мета в водата. Имаше намерение за забрана на медните тръби. И тогава един колега ми каза, много се радвам, че нямам вече уловни тръби, а пък сега искат да забранят и медните. Та ето, някакви такива видове решения се взимат и по тях трябва наистина да не само да се споразумеем, и добре да изпратим съответното послание до обществеността. Uh, Благодаря за това, че наблегнахте на това, което беше казано. Така помагате и за това нашите аргументи да бъдат по-силни. Госпожа Херцог. Благодаря, госпожо председател. Тук в Европейския парламент а, а, би трябвало да се информират политическите групи, че организираме тези заседания на парламентарната ни комисия, за да присъстват техните представители. Знаят, че вие не отговаряте лично за това, но обикновено винаги виним евроскептиците, че те петнят имиджа на европейските институции. Не бива сами да го правим. И мисля, че това толкова слабо присъствие днес е далече, далече, далече от приемливото. Искам да благодаря на господин Хусейн за неговото експозе, както и за неговата подготовка. Документите са много добре изготвени, презентацията беше много добра. Е, имам един въпрос. Днес е, гражданите е, използват различна технология. Рано или късно те сами ще започнат да извършват замерванията, защото ние ежедневно боравим с толкова много устройства, които един ден ще бъдат част от системата за измерване. Така че професионалистите ще трябва да наблягат на по-голямата точност. Една от организациите, на които гражданите вярват най-много, е вашата. Как може да се направи нещо, за да могат гражданите да участват в измерванията без да се загуби същевременно точността. Как може да се справим с едно подобно предизвикателство? Как може това да бъде част от вашата работа? В момента аз съм силно заинтересована да разбера по какъв начин обществото може да бъде ангажирано в по-голяма степен във вашата работа. На този етап аз съм докладчик, трябва да кажа, за бюджета за седмовата рамкова програма, за седмогодишната рамкова програма. Европейският парламент няма да гласува за бюджета, освен ако не видим ангажираност от страна на съвета да направи това, което искаме, а именно предварително осигуряване на по-голямата част от средствата за задействане на програмите в началото на периода. Исках ясно да заявя и тук нашата позиция. Има ли други желаящи да се изкажат? Добре, тогава този дебат бе изчерпан. Давам думата отново ако искате, разбира се, нещо да кажете. Ако не, няма смисъл. бих желал да кажа нещо за това, което беше поставено като въпрос за ангажиране на гражданите. Не мога да ви дам отговор как можем да се справим с подобно предизвикателство, но може би ще представлява интерес че, че сега е много по-лесно да се измерват неживи обекти. Когато става дума за живи обекти, тогава нещата се осложняват много повече. Понякога говорим за така наречената мека или софта метрология. Например, един пример в това отношение е измерването на болката. Има програма на комисията. Аз председателствах експертна група за това да се види по какъв начин може да се измерва болката, как може да се измерва щастието. Знаеш, че правителствата са заинтересовани това да се прави сега. Има някои, може би, възможности да се разгледат тези методологии за е, измерване, които са доста по-различни и ангажират по-голяма степен обикновените хора. Би могло да се помисли за това за бъдеще. Действително е много интересна тази гледна точка за ангажиране на хората. Благодаря. Нека да благодарим на докладчика Камал Хюсейн, който е председател на организацията Еврамет. Изчерпа се тази точка от дневния ред. Благодаря. И преминаваме към следващата точка. Allora, passerei al rapporto di Vicky Ford. Prego. Преминаваме на доклада на Ники Форд. Давам думата на госпожа Форд. Колега, прего. Um, Няма много присъстващи колеги, но на тези, които присъстват, искам да кажа, че ще разработим няколко компромисни изменения Присъствах на заседанието в комисията МВ тази сутрин. Е, няколко неща. Има няколко изменения, които посочват, че на цел 2 са скъпо струващи. Тази сутрин ние разговаряхме е, по тази тема с представители на фундацията. Ако енергийните компании не могат да използват е, е, възможностите за улавяне и съхранение на въглерод и ако не се позволи използване на атомна енергия, това ще увеличи с 40% разходите им за инфраструктура. Разбира се, този метод на улавяне и съхранение на въглерод няма да е непременно по ефтин начин. Има някои изменения, което твърде, че ще е скъпа технология. Експертите казват, че това не е така. Особено съм обезпокоена да не се подкопае нуждата от преследване на технологично неутрални цели. да не се карат хората да инвестират в една мярка за намаление на CO2 емисиите при производство на енергия. Защото по този начин ще се отнемат инвестиции в други области. Има още няколко изменения, които не ми бяха съвсем ясни относно това да се насърчи индустрията използваща CO2. Няма чак толкова индустрии, които могат да използват CO2. Защото някой ми каза, да, няма кой знае какво разнообразие а, на газирани напитки. За това не можем да считаме, че а, тази стока е особено полезна и няма да разреши нашите проблеми чрез разработването на нови отрасли, които изискват е, използване на CO2. Трябва да намалим емисиите. Ако нямаме улавени съхранения на въглерод, няма да постигнем тази цел. Ние сме изготвили някои компромисни изменения и ще бъдат гласувани по-късно. Освен това, считам, че е, предлаганото от докладчика е, е отдалечено от е, мнението на большинството от членовете на комисията. Благодаря за изказване на, на докладчицата. Сега дам думата на следващия колега. Uh, Благодаря. Благодаря на Вики, че изготвя този доклад. Ние ще разгледаме измененията, ще намерим компромис по много от въпросите. Някои от колегите ми представиха предложения за изменения. Те са малко по-екологично насочени и малко по-са против използването на CCS. Въпросът е спешен, трябва бързо да се въведе. Улавянето и съхранението на въглерод. Използва се а, повече въглища, въпреки че някои страни преминаха към по-голяма степен на използване на атомна енергия или на шестов газ. Ако решим да се използва повече въглища, тогава трябва да се реализира проекта за улавяне и съхранение на въглерод. Европа, според мен, не може да се позволи да изостава. Ние ще разгледаме през тази призма и измененията, ще се опитаме да намерим решения с останалите колеги и с докладчика, за да може бързо да се приключи работата по този въпрос, да се отправи ясен сигнал на държавите членки, че не можем да живеем без индустрия не можем изцяло да елиминираме въглерода. Решението поради това е да се въведе CCS или улавянето и съхранението на въглерод. Благодаря, госпожо председател. Ако разгледаме представените изменения, става ясно, че улавянето и съхранението на въглород поражда някои спорове като технология. Ние всички сме съгласни, че CCS трябва да демонстрира, че е подходящ метод за намаляване на емисиите при разумни разходи. Съгласен съм обаче, че трябва добре да се разгледа тази възможност. Ние ще трябва да продължим да разнообразяваме енергийния си микс в бъдеще, независимо дали ни харесва или не. Някои от депутатите а, изразиха безпокойство и как ще се отрази улавянето и съхранението на CO2 върху цените на енергията. Тези цени обаче са сериозно засегнати и без това от амбициозните ни цели, що се отнася намаляване на емисиите на парникови газове и използване на възобновяеми енергии които изискват от нас да намерим а, решения. Всички тези решения увеличават а, разходите ни за енергия. Освен това, Международната агенция за енергия посочва, че допълнителните инвестиции за, енергия, ен... за производство на електроенергия а, ще се на... увеличат още с 40%, ако не се използва улавянето и съхранението на со 2 Улавянето и съхранението на со 2 а, има а, възможност да повлияе но при разумни разходи. За това научните изследвания трябва да се фокусират не само върху това как да се улавя и съхранява со 2 а как да се използва со 2 което ще бъде уловено и съкрадено. Това е включено в някои от представените изменения. Госпожо председател, като цяло, нека да ни даваме карт бланш на улавянето и съхранението на CO2 но все пак нека да дадем на тази технология възможност. Госпожо Фарт, първа комисията ли искате да чуете ли първо вие? Вие. Добре. Thank you, that's enormously helpful. Благодаря, това беше много полезно. Двете големи групи в парламента казаха, че искат да дадат своята подкрепа. Има някои изменения от зелените, които не са за лавянето и съкрането на CO2, има изменение на групата на социалистите, която също не е в особена подкрепа на този метод, но разбирам, че това не е позицията на цялата група. Надявам се и очаквам от нашата парламентарна комисия да отправи силен сигнал към Европейската комисия, че искаме да се предприемат спешни действия, особено по демонстрационните проекти, които се реализират в момента. Аз съм обезпокоена от следното. Аз разбирам какви са ограниченията на комисията, що се отнася до разпределенето на средства, но улавянето и съхранението на CO2 е свързано с доста сложно планиране на някои от проектите. Ето защо е важно да уважаваме планирането и вземането на планови решения в държавите членки, геоложките им проучвания, защото те са много по-сложни при улавянето и съхранението на CO2, отколкото при изграждането на вятърни турбини, например. Някои от сроковете може би ще се окажат изцяло неизпълними за част от проектите. Зная, че е трябва да се вземат бързи решения, но следва да имаме предвид и доколко реалистично е изпълнението. Нашия парламент трябва да подкрепи по-голяма гъвкавост в това отношение. Ако има нереалистични срокове, тогава нищо няма да се случи, защото ще е свързан процеса с твърде усложнена бюрокрация. Давам думата на представителя на Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за изразените становища от името на Европейската комисия. Искам да отбележа, че съобщението за улавянето и съхранението на CO2 беше публикувано през марта. Търсим варианти как да насърчим прилагането на този метод. Читам, че дискусията и насоките на, на парламента са добре дошли. В настоящия етап ние не само управляваме съществуващите програми и съществуващите ресурси и дейностите, които са в ход, но ние се намираме в много критичен момент, в който изготвяме планове за бъдещи дейности. Искам да спомена в това отношение многогодишната финансова рамка. Тя се намира в заключителния етап преди одобрението и за периода 2014-2020. Тя ще ни даде допълнителни възможности за подкрепа на важните технологии, които могат да допренесат за намаляване на емисиите на СО2, така както се е ангажирал Европейския съюз. И на второ място искам да спомена, че сега се намираме в етап на определене климатичната енергийна рамка на Европейския съюз до 2030 година. Всичко, което се отнася до енергийния микс и до бъдещето на изкопаемите горива, до улавянето и съхранението на CO2, както и до енергоемките технологии, които могат да се възползват от възможностите, които предлага улавянето и съхранението на CO2. Много от изказванията, както и представените изменения, посочват, че има взаимодействие технологиите за улавяне и съхранение на CO2 и възобновяемите енергии. Комисията на мнение, че тези две технологии не трябва да се конкурират помежду си. Нашето разбиране е, е че улавянето и съхранението на СО 2 може да допринесе и за по-широкото използване на възобновяеми енергии. В Европа се намираме в ситуация, при която е необходимо да използваме всички налични възможности, всички налични варианти, за да разнообразим енергоснабдяването си. От тази гледна точка също считаме, че трябва да се намери нужната политическа подкрепа и за двете опции. И в заключение няколко думи за текущото състояние на някои проекти и казаното от госпожа Форд относно възможността да се осигури по-голяма гъвкавост и повече варианти за прилагането на този подход в Европа. Знаем, че енергийните проекти, тези, които са свързани с енергоснабдяването, са доста сложни и често преминават през сложни процедури на получаване на разрешения и други подобни процедури на ниво държави членки или на регионално ниво. Улавянето и съхранението на CO2 не е изключение от това правило. Виждаме, че сегашните дейности, които се обсъждат или са в етап на подготовка, понякога са доста забавени в реализацията си. Ние трябва да подкрепим съществуващите програми и политики, те да продължат да се прилагат и да се помисли и за нови такива в бъдеще. Благодаря. Благодаря, госпожо Форт. Искате ли да кажете нещо? Бене. Не искате. Чудесно. Искам да ви припомня, че гласуването в нашата комисия ще бъде на 5 ноември и в комисията по това досие. 5 ноември. Само ура Пункто punto successivo. Преминаваме към следващата точка за Литва. Исках да кажа на колегите, че една делегация на комисията ИТРЕ и аз участвах в тази делегация, заедно с колегата Коларска, Бобинска, Грипс и Кобал, посети, посети Вилнюс от 15 до 19 юли 2013 година. Освен това, делегацията участваха и литовски колеги Балчитус и Саударгас. Срещнахме се с президента на Литва. Той ни разказа програмата на литовското председателство. Срещнахме се също така с различни министри, министъра, заместник министра на външните работи, министра на транспорта, министра на комуникацията, както и министра на економиката и представители на организации от сектора. Имахме смесено заседание с члена на Комисията по економика, Европейската комисия, а, наука и култура на Литовския парламент. Освен това се срещнахме с министра на енергетиката и образованието и науката. Посещението, посещението във Вилнус даде възможност на членовете, които участваха в делегацията, да се запознаят с литовските приоритети в сектори, които са свързани с работата на нашата комисия ИТРЕ и да задълбочим познанията си за това какво се случва в Литва, какви са предизвикателствата пред тази страна. Дискусията в Вилнюс се съсредоточи върху желанието на Литва по време на председателството да извърши много неща, да може максимално да се пребори с настоящите предизвикателства, особено що се отнася до енергийната сигурност, ядрената сигурност, както и нови многогодишни програми. Ако някой иска да добави нещо, има думата. Няма. Добре. Работата на комисията се изчерпа. Приключихме. Прекратявам заседанието. То ще се възобнови в 17 часа с заседание на координаторите. А утре сутрин в 9 часа подновяваме като комисия ИТРЕ и след това продължаваме с, с съвместното заседание с МВ след обяд. Благодаря ви за вниманието. Приятна работа!